Председателя. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der и така, скъпи колеги, заседанието е, се подновява. За, разполагате с текстовете и списъци на гласуващи. Е, имате ли някакви възражения? Не. Е, Протокола от предишното заседание се приема. Следващата